Presidente. Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. Протокол от вчерашното заседание беше раздаден. Имате ли забележки по него? Виждам, че нямате. С това протоколът е прият. Съгласно дневния ред, сега следва една декларация на съвета и комисията по СУИФТ. Искам веднага да дам думата на а, господин Гаридо от името на съвета. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожа комисар Малстрем. На 24 март миналия месец комисията прие препоръка до съвета за започване на преговори между Европейския съюз и САЩ във връзка с споразумение за борба с тероризма и финансирането на тероризма. беше представено на докладчика в парламента и на депутатите в парламента, а също и на съвета. Съветът продължава да бъде убеден, че е необходимо такова споразумение и за това подкрепя изцяло препоръката на комисията за приемане на споразумение за финансиране на тази последваща програма е, за борба срещу финансирането на тероризма. В е, Корепер беше направено обстойна проверка на предложението на комисаря и при следващото заседание на съвета ще се гласува тази препоръка на комисията и вероятно решението ще бъде положително. Естествено, става дума и за становището на Европейския парламент и за становищата, които днес ще бъдат е, изказани на настоящо пленарно заседание. Съветът по-скоро комисията е съгласна с това, че SWIFT трябва да съдържа достатъчно гаранции и предпазни клаузи. Също така има съгласие и с чувствителната позиция, изразена от Европейския парламент. Във всички случаи картата на основните права на европейските граждани ще бъде взета предвид. Член 8 от Лисабонския договор ще бъде спазена също и Европейската конвенция за правата на човека. Тоест, тук става дума за основни принципи, за основни права при а, трансфер на лични данни. Лицата трябва да бъдат информирани за това и трябва да бъдат а, информирани относно истинността на тези данни, тъй като тук става дума за активна защита на данните, която трябва да бъде проявена изцяло без дискриминация, което означава, че гражданите на Европейския съюз трябва да бъдат третирани по същия начин като гражданите на САЩ. Тук Предвид срока на това споразумение с САЩ, трябва да се посочат някои неща. Знаете, че САЩ си представят срок на действие 5 години и американските органи могат да сметнат, че има данни, които биха могли да помогнат и на трети страни за превенция на тероризма, поради което те биха могли да бъдат използвани, а точно това дава възможност европейският законодател. При подобни условия тези данни биха могли да бъдат предавани на трети страни за борба с тероризма. Тук става дума за трансфер на данни с доста всеобхватен характер. Не става дума конкретно за някои отделни данни и изисквания от технологично естество. В много случаи е много важно да имаме достатъчно количество данни, за да могат да се направят съответните изводи при борбата с тероризма. Това а, предаване на данни наистина трябва да бъде достатъчно ограничено, да има ясна цел, а именно да се извършва с цел преследване на определени а, престъпления, свързани с тероризъм. А това всъщност е нещото, което е смисъла на подобни споразумения като това. След това имаме предложението на комисията, е доста подробно. Смятам, че предложението на комисията е много добро. То гарантира основните права и също така ефективността на това споразумение. Става дума за принцип на взаимност, за принцип на съразмерност при събиране на данни и естествено за контрола върху тази дейност. Аз мисля, че тук се включва и контрол от страна на Европейския парламент, защото той е изцяло включен в това споразумение. Тук става дума за контрол от страна на Европейския парламент по отношение на ефективността на действието на подобни споразумения. Европейският парламент е на мнение, че трябва да бъде включен в това споразумение и да получава съответна информация. и също така да бъде включен в различните фази на преговори от страна на комисията. Европейският парламент трябва да има достатъчен достъп до поверителната част на това споразумение, за да може да извърши оценка, тъй като става дума за съгласие от страна на парламента на 9 февруари 2010 съветът пое задължение да сключи интер... институционално споразумение по този въпрос с парламента. Така че аз се радвам да потвърдя днес това от името на съвета. Благодаря. Благодаря на господин Лапес Гаридо. Аз сега давам думата на госпожа Сесилия Валстрам от името на комисията. Уважаеми депутати, тези данни са важни за борбата с тероризма. предоставането им дава възможност за предотвратяване на терористически атаки, така както се случи в Англия. И този въпрос е важен не само за Европа. Аз дискутирах този въпрос с съответния колега от Штатите. Дискутирахме временното споразумение. И действително трябва да се работи по пропуските в сигурността, и да се търси достатъчно ниво на защита на данните и на основните права. Затова комисията, след като обсъждахме този въпрос, започна да работи по нов е, мандат за е, европейско споразумение. Мисля, че целите са амбициозни, но реалистични, да се запази сигурността ни, а и да се защитават данните на базата на решенията на съвета от мината година. Благодаря на докладчика за много конструктивното сътрудничество. Комисията се опитваше да поддържа контакт и с нея, и с докладчиците в сянка. И съм благодарна също и на председателството на съвета за работата по тази тема. Опитваме се да отчетем всички съображения, изказани от парламента данните. Споразумението се отнася единствено за въпроси, свързани с тероризма на базата на съдебно разрешение. Трети страни няма да получават тези данни. Ще има и елемент на взаимен обмен. А, няма да има излишни лични дати, данни, които да се продават и няма да има елементи на дискриминация. Както сме казвали, парламента винаги ще бъде информиран през целия процес на преговорите. Предвижда се споразумението да бъде подписано преди края на юни, така че да може да се произнесе и приоритета. За въпрос за предаването на данни е, в големи обеми, е, ние дискутираме въпроса и търсиме гаранции да не се дава никакъв достъп до данни на лица, които се подозират, че могат да имат отношение към терористична дейност или финансирането на такова. Ще търсим също и е, намаляване на обема на предаваните данни по време на преговорите, но трябва да бъдем реалистични. Надали ще се получи много голямо намаление на това, което вече се дискутира. Елемента на взаимо предоставяне на данни също присъства в преговорите, за да може европейските власти да са наясно какви, кои лица се разследват. Американците са готови да ни помагат за създаването на регистър на тези данни и ще продължим да дискутираме въпроса и с страните членки. Говори се за 5 е, години период за запазване на данните. Сега имайте предвид, че и в е, запазването на данни за финансови транзакции срок е също 5 години. Банките, които се занимават по с въпросите за данни при изпиране на пари имат същия срок. Ще, го, ще продължаваме да обсъдим този въпрос с съвета до края на седмицата. Във всички случаи смятаме, че новия текст е съществено подобрение, отчитаме вашите съображения, отчитаме искането на докладчика да има двустранен подход и, и обмен на данни в двете посоки – Отчитаме също и искането Европейския съюз да е равностоен партньор. Разбира се, това е нашата основна цел. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на господин Басудия. Благодаря ви, господин председател. Първото нещо, което трябва да се каже от наша че парламента иска споразумение. Разбира се, ние не искаме споразумение на всяка цена. И разбира се, е, дявола се крие в подробностите и всъщност ние днес ще, ще е, обсъдим подробностите. По време на гласуването през февруари станаха ясни две неща. Първо, че Европейския парламент има нови правомощия, ясни правомощия. Той иска, има право да каже своята дума и той иска да вземе своята, да поеме своята отговорност. Но същевременно ще упражни и правомощията, които са му предоставени. Второто е, че Първото споразумение не беше достатъчно съвършено и трябваше да бъде усъвършенствано. Аз приветствам е, факта, че комисията бе готова да е, поеме отговорността да изготви ново споразумение след гласуването през февруари. И тези правомощия да бъдат одобрени колкото се може по-скоро от съвета на министра. Да, казах, Европейския парламент иска споразумение, но всичко се крие в подробностите. масивите данни. Това е проблем за нас, госпожо комисар. Знаете, че ни бихме искали да се преразгледа е, цялото предоставяне на масиви данни, не само от, от е, страна на нашите американски партньори, но и от наша страна. Дали ние искаме да имаме свои бази, свои бази данни е, и, или не масивите данни са проблем, един проблем, който, пред който не можем да затваряме очи, един проблем, който трябва да обсъдиме ясно и открито. А, а, Наша делегация ще отиде в Съединените щати, е, за да обсъди този въпрос със своите партньори от Американския конгрес. Мисля, че имам 3 минути, господин председател. Така, значи другата седмица делегация на Европейския парламент ще посети Съединените щати и ние ще обсъдим с а, е, нашите е, партньори от а, Конгреса, както и с а, американските власти, какво искаме. Ние ще обясниме, че искаме имаме споразумение, но ние сме загрижени и искаме а, спорните въпроси да намерят решение. Благодаря ви, господин Бозотил. Извинете, че ви прекъснах. Мислех, че имахте две минути и половина. А сега давам думата на Берджит Сипел за три минути. Благодаря, господин председател. Искам да противореча на преждеговорившия в една точка. Нашата цел е да постигнем споразумение не възможно най-бързо, а с възможно най-добро качество. Качеството трябва да бъде е, пред бързината. Искам да направя една предварителна забележка. Европейският парламент вече отхвърли едно споразумение и освен многото причини по същество, имаше и още един аспект не включването на Европейския парламент. Тази седмица по актуален повод решихме да не вземаме решение тук в парламента и е, е взето решение да бъде приканен съвета да отложи своите решения, докато ние бъдем готови с нашите решения. Аз съм малко изненадана, от това, че парламентът не се отнася сериозно към собствените си решения и че съветът все пак би могъл да вземе решение. Аз мисля, че съветът трябва да отегли решението си до 6 май, след като ние вземем нашите решения. Аз смятам, че това няма да бъде недостатък и САЩ ще проявят разбиране към този факт. По отношение на проекта за мандат, аз отбелязвам че а, комисията иска да спази нашите изисквания и това ме изпълва с задоволство. Обаче този мандат за преговори трябва да претърпи някои промени по същество, които са необходими, ако Европейският парламент а, желая да гласува с мнозинство по едно ново споразумение. Според мен този мандат за сега не е достатъчно амбициозен. Проблемът с трансфера на масиви от данни все още продължава да бъде нерешен. Органите на САЩ твърдят, че става дума всеки месец за конкретни данни за 8 до 10 лица и е, аз мисля, че предаването, трансфера на данни на милиони граждани на Европейския съюз в случая не е съразмерно. И е, смятам, че е, не се доказва достатъчно ясно как чрез това споразумение ще се изпълни първоначалната цел за борба с тероризма. Също по отношение на запаметяването на данните няма достатъчен мандат. На нас не е необходим правен орган на европейска почва, който да провери не само законосообразността на решението на САЩ, но и начините по които се събират данните, а и трансфера на информация за трети страни също трябва да бъде достатъчно ясно законово уреден. На нас Всъщност ни е необходим ясен мандат, който да съдържа нашите изисквания. Само по този начин можем да е, постигнем резултатите, които желаем, а именно борба с тероризма. И накрая един конкретен въпрос към съвета и комисията. Как смятате да гарантирате, че действително само тези данни, които се изискват, ще бъдат е, извадени и трансферирани? Имате ли някакви различни предложения за това? Благодаря. Благодаря. Давам думата сега за 3 минути на госпожа Енис Плешарт. Благодаря. Приветстваме днесния дебат. Тук ние излагаме нашите очаквания към преговорите по тази директива. Факта, че парламента не може да гласува резолюция тази седмица е много несполучливо получило се обстоятелство, но се надяваме, че ще имаме възможността да направим това. Съвета и комисията са напълно наясно вече с съдържанието на нашата резолюция и мога да кажа, че оценявам високо духа на сътрудничество, показани от комисията и е, съвета по преговорите с е, взаимодействието с нашия парламент. Предоставянето на данни трябва да се извършва на равноправна основа, без оглед на националността на лицата. Искам да попитам какво означава това. Ще има ли конкретни права по отношение на достъп, заличаване на данни и така нататък? Може ли да коментирате? Също, както посочиха и колегите, искам да подчертая, че принципа на пропорционалност и това дали са необходими и данните са ключови при предоставането на тези данни. Защото е, също така трябва да се направи е, невъзможно търсенето и ровенето в данните за цели, които не са свързани с борба на тероризма. И да, ако трябва да бъда честна, не съм Убедена, че на базата на сегашния текст подобни проблеми ще бъдат решени. Също споразумението за взаимно сътрудничество не е удачна база за а, разпоредбите за предаване на данни. Освен това, вашия коментар за, бан, за банковите данни не се отнася за разпоредби за предаване на банки за трети страни. И според мен е изключително важно преговорите да потърсят решение двете разпоредби, и двете текста да са съвместими. Мога само да настоявам пред съвета и комисията да се заемат с основните проблеми, проблеми на политиката по този въпрос незабавно и да предприемат всички необходими мерки да въведат едно дългосрочно решение за предоставяне и изличане на данни на европейска земя. И нека да посоча, че прехвърлянето на данни, дори то да е предназначено за нашите а, приятели, а трябва да се регулират строги правила. Не може да се прехвърлят данни току така. Парламента трябва много внимателно да оценява подобен вид споразумения. Ние трябва да имаме възможност да преговаряме като равноправен партньор с щатите и затова искам още веднъж да подчертая, че Европейския съюз ще е този, който ще налага принципите за това как ще се сътрудничим с щатите в борбата с тероризма а, ние трябва да имаме цел да постигнем текста, един добър, правилен текст. Трябва винаги да има гаранции за това какви данни се предоставят. И а, съвета и комисията има задачата да предприемат конкретни действия и да постигнат споразумение, което да е в духа на очакванията и на щатите, и на Европейския съюз. Благодаря. Сега господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателството и на комисар Малмстрам за изпълнението. Председателството правилно посочи, че при споразумението ТФТП за обмен на СУИФ данни става дума за основни принципи. Става дума за основни конституционни принципи защита на личната сфера, член 8 от Хартата на Европейския съюз, а също и член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, но става дума също и за ефективна правна защита, честен процес, е, съответно членове 8 и 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Става дума за истинска съразмерност в конституционно правен смисъл. Подчертавам това, защото не става дума за намиране на чувство за съразмерност, а са ни необходими действителни доказателства за възможността, пригодността за прилагане на една мярка и в крайна сметка за нейната е, съразмерност. Е, и тук искам ясно да посоча, че други експерти, а също и разследващите органи, винаги са ни казвали е, дали е, прехвърлянето, трансфера на е, масиви от данни изобщо е подходящ за борба с тероризма, дали няма а, е, други а, е, методи за това, всичко това не е достатъчно доказано според тях. Без а, е, предварително решение в конкретния случай, възоснова на наличните подозрения за лицето, не може да се а, гарантира съразмерност а, на достъпа до базите данни за европейските граждани. Трябва да се гарантира А, да не се извършва трансфер на ненужни масиви от данни. От друга страна, биха могли да бъдат нарушени международни договори и в досегашните си решения висшите съдебни инстанции на Европейския съюз, а и Германският паковен съд се произнесоха за това и за това парламентът не би трябвало да се отегля от досегашната си позиция, а по време на преговорите да извърши проучване за това дали е, споразумението е съвместимо с европейското право. Затова моля комисията и парламента ясно да представляват представените условия от е, парламента пред САЩ и е, ясно да представят доказателства за спазване на принципа на съразмерност. Иначе парламентът няма да гласува за споразумението ТФТП. Благодаря. За две минути и половина господин Танок получава думата. Нашата група подкрепи е, е, предложението на съвета, първоначалното предложение за програмата за предоставяне на данни. Разбира се, при наличие на известни гаранции. Ние осъдихме тогава открития или скрит антиамериканизъм. Америка носи в момента много тежко бреме по целия свят за борбата с тероризма. И ние искаме Европейския съюз да прави повече в подкрепа на Америка в борбата с тероризма. За нас е, е, споразумението SWIFT е ключов инструмент за прекратяване на финансирането на тероризма и защитата на гражданите от двете страни на Атлантика. И много съжалявам, че се разводни текста, но не се очудвам. Парламента иска да размахва юмруци, да показва колко е силен по договора с Лисабон. Но а, не виждаме никакви възможности да видим дали новия текст ще бъде по-добър. Може би просто трябва да събудиме господин Обама и да му дадем ясна представа, че много малко се върши от страна на Европа. А, американските дипломати не са и наясно с нарасналите възможности на парламента. Много късно изказа председателя Бузек с нашите обяснения, обяснения относно споразумението. То, те звучаха толкова наивно, а представите на американците са направо нулеви за това какви възможности има парламент. Като се има предвид, че някои малки страни, Ирланд, Тайван, Израел, а да не говорим за големите страни, които поддържат много изчерпателни връзки с нашия парламент, Америка изостава много представителството, посолството в Белгия е по-голямо от посолството на Америка към европейските институции. Надявам се, че новия посланник ще е наясно с нарасналата важност на Европейския парламент и ще се действа съответно. Трябва да има един качествен срок, скок в отношенията между Америка и нашия парламент защото трансатлантическото сътрудничество трябва да бъде засилено. Аз съм много силно за това. Надявам се, че ние ще постигнем споразумение и за SWIFT, и за регистъра на пътническите данни, които според мен е споразумението е също толкова противоречиво. Благодаря, господин Танок. Сега госпожа Бержат. Госпожа, извинявайте, госпожа. Аз съм госпожа Верга. Скъпи колеги, дами и господа, още веднъж обсъждаме правомощията на съвета и комисията по проекта SWIFT. Проекто споразумението е взело предвид някои от исканията на Европейския парламент от септември 2009 година. Но някои от, ня, някои от нашите искания не са достатъчно взети под внимание, като например сроковете. Също така има дискриминационни мерки спрямо чужди служители. Казват ни също така, че SWIFT не може да обработва отделно личните данни поради липса на технически възможности. И вие, госпожо комисар, вие тук що споменахте, че все още има много е, за голяма загриженост, що се отнася до трансфера на масови данни. Съжалявам, но аз самата не изпитвам доверие към американските власти в тази област. Знаеме какво направиха американците и как тяхната борба срещу тероризма понякога имаше отрицателни последици. Да, качеството трябва да бъде по-важно от количеството и Европейския съюз трябва да може да упражнява контрол върху трансферираните данни, за да можем да подсигурим сигурността на нашите граждани. Ние приветстваме постигнатия напредък, но смятаме, че той е, не е достатъчен. Нашите граждани имат право на сигурност, но тази сигурност не е достатъчно виждаме, в, е, че в много от изказванията се казва, че за нас принципите на необходимост и пропорционалност все още не са постигнати в достатъчна степен. Трябва да има допълнителен напредък. Благодаря ви, госпожо Верджата. Знам, знам, че вие сте да, дама, но знаете ли, на италиански думата воле и, и за мъже и за жени, така че просто може би превода, в превода не е станало ясно дали става дума за дама или господин. А сега давам думата на господин Бургедзю. Благодаря за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Използ... Възползвам се от случая да да кажа, че Евро, европейския парламент не трябва да забравя значимостта на италианския език, който е толкова важен за общоевропейската култура. Но нека да се върнем към проблемите, които в момента ни вълнуват. Отхвърлянето от страна на Европейския парламент на проекто споразумението като още тогава ми се струваше, че ние не, че ние като, като, като че ли не, не осъзнаваме достатъчно необходимостта и значимостта на борбата срещу тероризма. Като че ли парламента беше забравил, че трябва спешно да се вземат мерки. Да, разбира се, в никакъв случай не трябва да потъпваме личните права на гражданите, правото на лична свобода, а, трябва да има гаранции и в комисията, и комисията предлага тези гаранции, като взе предвид много от изискванията на Европейския парламент. Граждан, гражд, гражданите могат да обжалват решенията, било то по съдебен път или по административен път. Що се отнася до правомощията за преговори по СУИФ, струва ми се, че тези правомощия са много, добри, много точни, добри и целеви. Целта е да имаме ефективно сътрудничество с американските власти, да контролираме е, трансфера на финансови данни, за, за да можем да се бориме срещу тероризма. Европа не трябва да забравя, че и тя трябва да се бори срещу тероризма. Е, достат, достат, достатъчно бяха доказателствата за, за присъствието и за ударите, които нанасят тероризма. Да, трябва да има демократичен контрол върху трансфера на данни. Този е, контрол ще се извършва от Европейския парламент. Мисля, че това е достатъчно достатъчно гаранция за еврейските граждани, които от, е, при всички случаи биха могли да защитат правата си, било то по съдебен, било по административен или друг път. И още, още веднъж ние, ние имаме значима роля, ние ще играеме значима роля. Споразум, от друга страна, в споразумението се предвижда реципрочност, т.е. Не, нека, нека Европа да не да не се влачи на опашката, нека Европа да реагира, нека Европа да бъде на Надземе своето място. Това въжи и за данните, е, досиетата на пътниците ПНР, но ние ще ги обсъдим малко по-късно. Благодаря ви, господин Боргезио. Давам думата на господин Штрасър. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми дами и господа, ние от НП искаме споразумение. Искаме добро партньорство с нашите американски приятели – най-вече в сферата на сигурността. Искаме едно добро споразумение и искаме да го получим бързо. И още в настоящия момент можем да установим, че става дума за момент, който отговаря както на духа на Лисабонския договор по начин, по който едва ли това преди е било възможно. След резолюцията на парламента от средата на септември, след решението на съвета в края на ноември и след дискусията в края на февруари и след становището на парламента през февруари, сега ние сме в ситуация, която е добър пример за взаимодействие между комисията, съвета и парламента и аз искам да благодаря на вас, госпожо комисар, и на съвета за това ново начало, най-вече положено от вас и от комисар Рединг е, и то гарантира как европейският гражданин наистина може да изработва съвместни решения и е, не само европейските граждани, но и всички онези, които слушат днес в залата, хората, които са ни посетили от Австрия и нашите приятели от други страни. Уважаеми дами и господа, в нашата политическа група ние не търсим проблеми, ние търсим решение на проблемите. И тук мога да посоча, че имаме редица отлични решения и подходи за тяхното постигане и ги посочихме в резолюцията от септември както по въпроса за третите страни, така и по въпроса за срока, така и по въпроса за едностранното прекратяване на това споразумение и така нататък. И това трябва да бъде сега предмет на преговори. И аз сега съм малко изненада на колегите от групата на Зелените и на Обединената левица, които тогава не гласуваха за резолюцията, а сега я искат. Аз искам да ви поканя, скъпи колеги, върнете се обратно на борда, участвайте в преговорите и помогнете да стигнем стигнем до добър резултат. Така както е замислено тук, мисля, че е, в бъдеще трябва да продължим да работим и е, аз смятам, че трябва да форсираме сключването на ТФТП, защото този инструмент ни е необходим и също така трябва да спазваме графика, така както беше предложен, така че още преди лятото тук в парламента да може да се проведе дискусия за резултатите от преговорите и да се надяваме да стигнем до решения. И накрая искам да посоча, че начинът по който бяха проведени разговорите, е, и вашият план за действие, който подкрепям изрично, е, наистина са много добри, както по отношение за ПНР, е, СИС и така нататък. Благодаря на господин Штрасър и сега за две минути и половина госпожа Кинга Гънч. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Аз е, искам да припомня, че за разлика от предходните отрицателни очаквания, където беше предпоставено едно не от страна на парламента, са възможни и някои положителни развития и нещата сега изглеждат така, че ще има едно значително по-добро споразумение между Европейския съюз и САЩ и ако всичко върви добре, това може да стане още преди лятото. На всички ни стана ясно, че САЩ са много по-открити срещу нашите възражения и желаят да намерят конструктивни решения по отношение на резервите от страна на Европейския съюз. Аз мисля, че сътрудничеството между съвета, комисията и парламента стана много по-добро и е важно да се отбележи, че госпожа комисар Малмстрем комисията е, информира редовно комисията Либе, докладчиците и докладчиците в сянка, така че можем да се надяваме на едно добро споразумение. Искам обаче да подчертая нещо, което беше казано от много други. Парламентът е задължен и групата на социалистите изрично желая да има такова споразумение по възможност най-бързо и това споразумение да бъде добро и да отчита интересите на европейските граждани, също така интересите във връзка с защита на данните. Знаем, осъзнаваме нашата отговорност е, за борбата с тероризма и е, че тези данни може би са най-важният елемент от нея. Ако не е най-важен, то е, поне е един от най-важните. Имам предвид обмена на данни. Смятаме, че този мандат ще даде отговори на много въпроси, но има и много въпроси без отговор, като например въпроси зададени вече от наши колеги и тези въпроси може би ще бъдат включени в дневния ред гласуването отпадна. Сега имаме две седмици на разположение. Това е шанс, възможност, която трябва да използваме да постигнем споразумение по въпросите, които все още са открити. Там, където нямаме е, отговори в достатъчна степен от парламента, сега получаваме шанс да ги получим. Аз смятам, че съветът няма да вземе решение преди гласуването в парламента. Благодаря. Благодаря на госпожа Гънч. преди да дам думата на госпожа Латфорд, искам да приветствам всички, които следят нашето заседание тук на място и в интернет. Имаме много слушатели, имаме и много зрители. Новите технологии дават възможност за това и този факт е радостен. Давам думата сега на госпожа Латфорд. Благодаря. Комисията определено чу това, което имахме да кажем. Текста е по-добър от е, предходните. Колегите отбелязаха къде остават на решени въпроси. Няма да повтарям тяхната загриженост, но искам да благодаря на, е, колежките, на колегата за много усилената работа по доклада. Е, но искам да коментирам малко контекста. Греса, който постигнахме, е доказателство за това какво може да се постигне, когато съвета, парламента и комисията се уважават и се опитват да работят заедно. Също така смятам, че и е, властите на щатите направиха своите усилия за това. Искаме да благодарим на посланника на щатите в този смисъл. Той много добре е запознат с работата и правомощията на парламента, може би дори повече от някои от страните членки. Сега Съвета трябва да направи усилие да получи мандата и да сключи споразумението. В предходния момент те просто не направиха достатъчно усилия и не, приеха, не, не бяха достатъчно заинтересовани. А, и отново в духа на представяне на контекста, последните 10 години беше необходимо да се реагира незабавно срещу заплахи за сигурността е, страните предприемаха мерки, които бяха свързани повече и с е, гърмящи заглавия във вестниците. И така не може да се продължава. Трябва да имаме по-систематична, по-систематизирана политика трябва и законодателна основа. Трябва да се работи и по всички тези проекти, които са се натрупали, но не са били регулирани да се организират. И се надявам, че комисар Малстром има за цел именно това да се формулират целенасочени мерки, за да има една рационална стратегия за сигурност, която да не защитава нашите граждани. Благодаря. Госпожа Сарджентини, две минути, моля. Благодаря. Дали ще това ще бъде резолюция или не, смятам, че съветът последния път ни чу много добре и разбра какво предстои този парламент, има опасения за основните права и защитата на личната сфера на гражданите, но също така има опасения и за защита на данните. Това са основни права, а при основни права не се прави анализ на разходите и ползите. трансфера на масиви от данни е, не бил технически възможен. Аз е, мисля, че е, този въпрос трябва да се подложи на преоценка. Аз не мисля, че това е така. Смятам, че тук на първо място става дума за пари, за разходите, но казах, че при основни права не се задава въпроса за разходите. Необходимо е Европа да бъде равноправен партньор в преговорите, а не да се съгласява с всичко или да чака САЩ да наложи разпоредбите в това споразумение. Парламентът е, е дал достатъчно поле за действие на съвета и на комисията, за да изпълне тази задача. И за това аз искам да помоля съвета и комисията да спазват Конвенцията за правата на човека, защото част от мандата за преговори е и това. Аз мисля, че трябва да се използва цялата сила и авторитет на тези институции в това отношение и чакам с нетърпение какво ще се случи. Благодаря, госпожо Саржентини. Сега давам думата на господин Марек Мигалски за две минути. Благодаря ви много, господин председател, дами и господа. Днес Съединените щати са най-големата сила в света, най-голямата свръхсила, економическа, военна в света. Ние сме щастливи, че тази, че тази свръхсила е приятелски настроена към нас, защото ние споде, споделяме едни и същи ценности. И ние трябва да подпомагаме Съединените щати в борбата срещу тероризма. Съединените щати в продължение на десетки години е, защитаваха Европа и по-специално Западна Ев, Европа е, срещу комунизма а, преди 40 години беше създадено Радио Свободна Европа и преди Съединените щати продължават а, да защитават Европа срещу тероризма. Така че ако направим сравнение между техническите средства, които се използват в борбата срещу тероризма в Европа и Съединените щати, е, ние просто трябва да, е, да наведем е, за поглед от срам. Разбира се, трябва да се спазват всички правила, които бяха посочени тук, но смятам, че съвета, съвета комисията и парламента трябва да работят ръка е, за ръка. Ние от, днес, от нас днес се иска да изразим своята политическа е, воля за е, подписване на споразумение между Съединените щати и Европейски съюз. Е, споразумение стъпило на е, общи ценности и реципрочност. Госпожа Брита, е, Ева Брит Свенсън. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и на съвета за напредъка, които постигнаха от момента, от който парламентът през февруари направи възможно най-правилната стъпка да отхвърли СУИС. Сега парламентът има повече възможности да поставя изисквания към а, формата на споразумението. И ако вие изслушате какви са изискванията на парламента, представени през февруари, ще разберете, че става дума за граждански права и става дума за основните принципи на правовата държава. За това ние не можем да трансферираме масиви от данни, без да предвидим съответните ограничения за това. Подобно споразумение би смесило невинни граждани с тези, които евентуално носят някаква вина, т.е. извършили са някакво престъпление. Така че трябва да се различават абсолютно невиновните лица от лица, които са заподозряни. Техниката ли трябва да се вземе предвид на нашия законодателен процес или основните права са тези, от които трябва да се ръководим. Аз мисля, че правата трябва да залегнат в основата на нашето законодателство. Благодаря на госпожа Свенсън. Господин Паска за една минута. На 11 февруари 2010 ние отказахме да ратифицираме споразумението, което бе изпълнено ползвано мерките, от които се използват от щатите за проследяване на туристи също. За нас това е нарушение ние на основните принципи за защита на данните. Поне 19 милиона данни се предават и е, потенциално може да има злопотреби с тези данни от щатите и от трети страни. Затова трябва да има гаранции, че и другите страни ще използват данните по същия начин, по който те се използват в, щади, в Европейския съюз. Самият принцип за пълно предаване на данни от Европейския съюз на щатите е просто неприемлив. Не може да го приемем по принцип, когато ще става дума за прехвърляне на данни без никакви ограничения, без да бъдат те, данните оценявани, съхранявани и така нататък. Това е в разрез с европейските правила. Ние можем да обменяме данни единствено когато те имат отношение към заподозрени лица. Сега господин Коелю, две минути, моля. Добре, господин президент. Сеньор Президент до Консоль, сеньора комисария, кара за... Председател, госпожо комисар, господин представител на съвета. Предвижда се споразумение между Европейския съюз и Съединените щати в областта на съдебното сътрудничество. Аз смятам, че сътрудничество с Съединените щати е от голямо значение и по-специално в областта на правосъдието и вътрешните работи. Аз гласувах против първото е, проекто споразумение, защото смятах, че това споразумение не беше на равнище. Аз още тогава споменах принципа на необходимост, пропорционалност и реципрочност. Но днес отбелязвам с, с задоволство, че съвета и комисията са е, представят една нова позиция, която се доближава много до тази на парламента и в общо сътрудничество ние ще постигнем наистина един консенсус, който ще завърши с поразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Надявам се, че този, това споразумение ще отрази принципите на реципрочност, необходимост и пропорционалност, так, такива каквито са изразени от парламента. Ще трябва да се спазват и основните принципи за а, запазване и съхраняване на данните и данните да се унищожат след известен срок. Също така трябва да бъдат записани и, допъл... и допълнителни гаранции, които да касаят трансфера на данни към трети страни. И при всички случаи трябва да има доказат, ясни доказателства, че тези данни наистина са необходими в борбата срещу тероризма. В е, противен случай ние просто не можем да се съгласим. А сега давам думата на господин Бонкурт за две минути. Благодаря. Проекта за мандат е крачка в правилната посока. Борбата с тероризма е наш върховен теоритет и за това е важно да се постигне споразумение за обмен на финансови данни с САЩ, но не на всяка цена. През февруари с голямо мнозинство казахме не на едно лошо споразумение с САЩ. Казахме не на това Европейският парламент да бъде изключен от този процес. А, той представлява 500 милиона граждани. Гражданите не желаят банковите им данни без правни гаранции да тръгнат към САЩ. Ние също така искаме да гарантираме правата на европейските граждани с това споразумение. Ако това не се получи при този мандат за преговори, то ще имаме ситуация не много различна от тази през февруари. Трябва да има достатъчно основания да кажем сега да. Съветът и комисията трябва да информират Европейският парламент изцяло и е важно да се вземе мнението на Европейския парламент по отношение на гаранциите, основните права и свободите и защитата на личните данни. Това трябва да бъде критерий за а, е, трансфера на данни и само а, е, да се извършва такъв трансфер, когато става дума за борба с тероризма. Това са чудесни обещания, но аз се радвам как а, е, на практика съветът и комисията спазват тези данни. Става дума в случая за ефективност и съразмерност. И въпросът е дали САЩ ще ни гарантират това от своя страна трябва да бъдат ясно представени правата, които ще имат нашите граждани в следващото споразумение. Съветът и комисията предлагат да се оправомощи европейска инстанция да води преговорите с САЩ. Как съветът и комисията виждат подобна европейска инстанция? По-точно, това трябва да бъде правна инстанция, т.е. ние ще имаме съдебно производство пред съдия. Изобщо всичко това би ме интересувало много. Благодаря, госпожо Бос Боскурт, Александър Алваро за минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар Малмстръм. Аз мисля, че сега представеният мандат за преговори показва преди всичко, че комисията и парламентът отново са а, на една линия и това, че парламентът отхвърли споразумението през февруари, а, някои е, може да е, приемат това за проява на сила, но това не е проява на сила, а проява на отговорност за правата на онези, които ние представляваме, именно европейските граждани. Преговорите, които сега се водят по новото споразумение за трансфер на банкови данни, ще е, трябва да отговорят и на въпросите за респекта респекта между партньори, респекта спрямо гражданите и респекта пред европейското законодателство. Аз мисля, че ние е, имаме много неща, които трябва да бъдат е, включени в този мандат за преговори, също и резолюцията, която ще приемем през май, ще отгова, отразява много от нещата, които искаме за нашите граждани. Защита на данните, защита на правата им също и екстериториално, особено в случаите, когато те биват нарушавани. Много беше казано за трансфера на банкови данни под формата на масиви. Това, което трябва да установим е следното. Дали или по-скоро, че в мандата трябва да се установи точно как ще се реши този проблем, защото иначе ще бъде много трудно да застанем за всичко това от аспекта, който формулирахме до сега. Резолюцията на Европейския парламент предвижда две точки в тази връзка и ние се надяваме, че комисията ще намери мъдро решение. Благодаря. Благодаря на господин Алваро. Давам думата на господин Чарнецки и много ви моля да спазвате времето за изказвания от една минута. Дебата отбива се dosłownie два дни пред spotkaniem министру. Благодаря. Този дебат се състои в само два дни преди срещата на представителите на страните членки, които ще разглеждат същия въпрос. Така че, очевидно, ние можем да упражним известно политическо влияние. Опитваме се да оформим мандата за преговорите с щатите, които ще започнат едва след два месеца и една седмица. Така че нямаме много възможности за проявяване на гъвкавост, особено страна на комисията, както ни се вижда така че е, това, което можем да направим сега е или да се съгласим с текста или не, но според нас това противоречи на духа на е, Европейския съюз. Аз лично съм за сътрудничество, но е много важно какво точно ще се приеме като текст. Примерно, задава се въпроса, какво се случва, ако това споразумение нарушава основните човешки права? Сега господин Бафтън, моля. Благодаря. За мен е шокиращо, че комисията още настоява за предаването на данни на милиони граждани на щатите. Независимо, че и Комисията по граждански свободи и парламента отхвърли това предложение. Не става дума как по-добре да се управляват данните по SWIFT, а изобщо да няма споразумение по SWIFT. Моето правителство е за това и не смятаме, че Европейския съюз трябва да дава данни за своите граждани на Америка. Защото така Америка ще се превърне в големия брат на наблюдаваща Европа. От много дълго време Америка се ползва от личните данни, макар че твърдят, че те се засличават, знаеме, че правителството продава такива данни на големите компании не за борба с терористите, а за економически интереси. Между време, но временното споразумение бе подписано без съгласието на парламента. Сега по силата на Лисабонския договор, Европейския парламент има право на вземане на решение. Комисията по граждански свободи го отхвърли и парламента го отхвърли. И сега продължаваме, дискутираме този въпрос и по този начин показваме, че ние по никой начин не уважаваме свободите на гражданите, включително и свободите на гражданите от моята страна. Благодаря. Госпожа Холмайер, две минути, моля. Господин председател, уважаеми колеги, за разлика от преждеговорившите, аз Искам да благодаря изрично на комисар Малстрам и на комисар Рединг за интензивните усилия, положени от тях и за отговорите на въпросите поставени от парламента във връзка с поверителността и сигурността на данните и е, за това, че включиха тези проблеми в преговорите с САЩ. Аз искам да благодаря че е, в е, този мандат бяха разработени или бяха взети предвид основни въпроси, повдигнати от колегите и най-вече е, във връзка с достъпа до данните и на реципрочността. Аз искам да посоча, че е много важно да се преговаря по заличаването на данните след изтичане от срок от 5 години и за мен е важна също и темата за глобите, когато е, данните не се употребяват по предназначение. Това също трябва да се включи като точка в преговорите, защото е, трябва да се попречи да не се е, извеждат определени данни, които ние не желаем да бъдат ползвани в борбата с тероризма. И сега а, ние трябва да се стремим към а, собствено а, ТФТП споразумение и не трябва да пре, даваме на САЩ големи количества данни. Това не е свързано с недоверие, а в крайна сметка се свързва с това, че ние трябва сами да осъзнаем нашата отговорност и да осъзнаваме нашия авторитет. И а, на тази основа да обменяме данни за борба с тероризма и да спазваме принципа за реципрочност. В тази връзка искам още веднъж комисията да проучи въпроса как е, е, Цялата тази тематика за собствено споразумение ТФТП се разглежда в комисията и съвета. Благодаря е, на госпожа Холмар. Давам думата сега на Таня Фажан за две минути. Благодаря, госпожо председател. Тероризма е, продължава да бъде една от най-голямата заплахи в Европейския съюз. За това споразумение трябва да се сключи колкото се може по-бързо, но не и на всяка цена. Новото споразумение трябва да съдържа гаранции за защита на личните данни, като, като същевременно е, реши е, намери отговор и проблемите с трансфера в трети страни. Трябва да има и реципрочност, т.е. Съединените щати трябва да трансферират данни за банкови операции към Европа. Новото споразумение трябва да съдържа и много строги гаранции. Ние ще позволим, на, ще позволим ли на Съединените щати да трансферират тези данни до, в трети страни или ще има много строго критерии за това. Същевременно страните, от които идват данните, трябва да, да е, дадат своето е, разрешение на Съединените щати за предаване на данните в трети страни. Възможно. Аз а, смятам, че трябва да има и механизъм за отказ за предаване на данни, ако се смята, че няма основателно основание за този трансфер. Ние ще предадеме данни добре, но какво да очакваме? ние трябва да бъдем сигурни, че съществува и механизъм за анулиране на това споразумение, ако гаранциите не са достатъчни или ако нашите е, изисквания не се спазват. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Цецилия Уинкстром. Благодаря, господин председател. За нас, либералите, от Втората световна война насам е важно да функционира добре трансатлантическите отношения с САЩ и да се засилва сътрудничеството в различните сфери. Но при всяко сътрудничество има осложнения и те трябва да се решават. Една от по-тежките осложнения беше свързано с въпроса за е, законосъобразните права е, на хората и е, тяхната лична неприкосновеност. Добре е, че парламентът взе това междинно споразумение. Европейският съюз трябва да бъде цялостен и да бъде белязан от почтеност и ние трябва да защитаваме правата на нашите граждани. Суифт, споразумението Суифт имаше доста бели петна в това отношение. Парламентът посочи какви са критериите и днес те са включени в списъка, който обсъждаме и ако тези изисквания бъдат изпълнени, аз ще се радвам на следващото гласуване. Но конфликтът си остава от една страна сигурност, от друга страна право и интегритет. Ние и почтеност. Ние трябва да работим за постигане на важната цел, а именно ново трайно суифт споразумение, което е от особена важност във връзка с сигурността и запазване на интегритета на европейските граждани. Благодаря, колега. Сега давам думата на госпожа Силви Гион за две минути. Euh, Всички ще бъдем съгласни това е ясно. Е, и всички сме единодушни, че борбата срещу тероризма е обща борба и ние, европейците, трябва да участваме в нея. Но ние, европейските депутати, трябва да гарантираме защитата на личните данни на нашите съграждани. То, това послание не се отправя само към съвета и комисията, но и към американските власти, с които ще се преговаря новото споразумение. Аз искам да спомена един от проблемите, който поставя Европейския парламент. Става дума за съхраняването на данни от американските власти. Струва ми се, че тук няма достатъчно пропорционалност. Защо в продължение на 5 години да се съхраняват данни, които не се използват? Не може и да съкратим сроковете и те да станат по-разумни. Що се отнася до цялостното съхранение на данните, това е 90 години. Не, не, не, може ли тези срокове да бъдат пропорционални на е, използването на данните, пример по време на разследване или зададени процедури и така нататък? И може ли тези данни да бъдат съхранявани в Европа, а не в Съединените щати. Е, смятам, че съвета и комисията трябва да даде отговори на тези въпроси. Европейския парламент ще бъде безкомпромисен е, в тази област и от това ще зависи нашето отношение към проекто резолюцията. Благодаря ви, колега. А сега давам думата на госпожа Натали Гризбек. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги бе направена важна крачка напред преди два месеца, когато ние от, е, от, от, отказахме е, временното споразумение. Аз съм 27-та, която се изказва днес и много от изказващите се казах, казаха, че това е било едва ли не първия ден на Европейския парламент по, по силата на е, Лисабонския договор. Да, наистина това беше важен ден за защитата на личните права на, на нашите съграждани. Това беше и един значителен отправен ден за новите правомощия на Европейския парламент и бих искала да благодаря нашата колега Жанин Плашерта за смелостта която тя прояви. Не искам да се връщам към а, подробностите. Вярно е, че всички сме взаимозависими в борбата срещу тероризма и че трябва да се намери баланс между свободата на личността и сигурността. В рамките на новите правомощия за преговаряне трябва да се намери точно този баланс, за да може да покажем, че Европейския съюз е силен, защото е, неговата основна ценност е защитата на неговите граждани. Е, политическата воля трябва да се оповава на, на правото, на върховенството на закона, аз няма да се, се връщам към реципрочност и пропорционалност, но считам, че трябва да бъдем много, много, много твърди и да има много строга юридическа рамка за онези отделни лични данни, освен тези, които се трансферират под формата на, на масив и да намериме също така инструменти за обжалване. Тоест, ние сме тези, които трябва да намериме е, онзи тънък баланс между сигурността и е, свободата. Благодаря ви, госпожо Гризбек. А сега за Ен, господин Енчо, за минута и половина. Господин председател, Европейския съюз признава необходимостта и значимостта на обмен на данни в борбата срещу тероризъм. Нашата група подкрепя всички мерки, които биха довели до унищожаването на тероризма и ефективните мерки за борба с него. Ние сме избрани от нашите съграждани, за да прилагаме разпоредбите на, зак... на законите и е, клаузите на договорите. Реципрочност, е, пропорционалност, е, участие на Европейския парламент, това са неща, които не могат да се направят компромиси. Мисля, че ще трябва да се намери механизъм за контрол на трансфер. Това ще бъде някаква гаранция. Трябва по някакъв начин да се знае, че тези данни се предават само с цел борба срещу тероризма и че това са данни за, за подозрени лица. За това трябва да имаме възможност и да обжалваме някои решения. Трябва да получаваме постоянна информация обширна информация за различните етапи и за, за да можем да следиме дали правилно се прилагат правомощията за водене на преговори. По този начин ще може да избегнем спорните въпроси. За това ви предлагам да има информационни заседания на политическите групи или на националните делегации с наши американски партньори. Благодаря ви. Давам думата на господин Чарлз Гъренс за една минута. Благодаря ви, господин председател. А, канадската борба, която се води между парламента и съвета по повод споразумението SWIFT, може да се окаже много благодатна, ако наистина трансфера на, банко, на, на банкови данни са за да се засили борбата срещу тероризма. Разбира се, много се говори за това, но е, знаеме, че терориста, който е, е в списъците на разузнавателните служби на, на САЩ, не винаги е познат от европейските е, е разузнавателни служби. За това, за това целесообразността на събирането на личните данни и тяхното предаване е, и начина по който това се прави ще определи нашата реакция. Затова мисля, че трябва да обърнем внимание на това, реципрочност, пропорционалност и тогава да вземем съответното решение. Благодаря ви. Сега давам думата за една минута и половина на господин Дероса. Uh, Благодаря. Аз приветствам дебата, който се, се провежда преди заседанието на съвета. Също така приветствам това, че комисията приема много от нашите съображения, след като отхвърлихме проекта споразумението. Поради това, че е, днес не можем, за съжаление, да приемем резолюцията, ще гласуваме на 6 е, май и призовавам съвета да не подписва споразумението преди това. Защото съгласието на парламента е задължително по новите договори. А също така и по това, че е, парламента трябва да се произнася по всичко въпроси за основните човешки права много по-добре ще да дискутираме текста, да не отхвърляме за втори път един проект проектотест. Трансферирането на данни, контролни на данни, това са важни неща и до сега аз лично не съм доволен от предложенията и не знам как ще се решат тези въпроси. Европейския съюз и щатите трябва действително да си сътрудничат още по-отблизо, но това сътрудничество трябва да се базира на уважаване на правата на гражданите. Благодаря. А сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата на господин Кристиан Преда. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Господин председател, както многократно бе казано, борбата срещу тероризма е наша обща борба, наша обща кауза. Но да се бориме срещу Европейския съюз, срещу Съединените щати, е, не е достойно. Аз не смятам, че антиамериканските антиамериканизма може да се квалифицира като а, желание на, на парламента да покаже своята сила. Бих искал да кажа, че трябва да има много по-голямо доверие в нашите е, отношения с Съединените щати. В крайна сметка е, ако е, липсата на доверие, дори най-малката липса на доверие, ще бъде пагубна за всички. Данните SWIFT трябва да се използват само за борба срещу тероризма. Разбира се, има понякога изключения, като например на трафика на наркотици или разузнавателни, за разузнавателни цели, но при всички случаи важно е доверието. А сега давам думата на господин Себер за една минута. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че някои неща трябва аз мисля, че някои неща трябва да бъдат много добре изяснени в трансатлантическата политика и това е свързано преди всичко с обща борба срещу тероризма. Факт е, че Лисабонския договор постави ново начало и ние като Европейски парламент добихме нови права и трябва да използваме тези права най-вече е, за защита на нашите граждани. Към основните права на гражданите спадат освен правото на закрила на живота и правото на закрила на личната сфера. И аз мисля, че този трансфер на данни като че ли надхвърля целта. Новото споразумение трябва да дава гаранции, че има баланс по отношение на основните права, но че има и реципрочност и че се спазва принципа на съразмерност, а също така и минимални изисквания за сигурност на данни храните. Днес преди обяд говорихме за освобождаването от отговорност за бюджет 2008. Това е една от най-важните глави в нашата работа и тук парламентът също постави своите изисквания пред съвета. Благодаря на колегата. Сега давам думата на господин Бронкс. Един от най-важните въпроси е дали масивите от данни, т.е. информация за всички, трябва да бъдат предавани или трябва да се предават данни само за отделни лица. Разбира се, има и среден подход, т.е. определени групи, свързани с тероризъм в някакво време, могат да бъдат е, обозрени като масиви от данни. Или, е, примерно, внезапно радикализирани елементи. Но ако дебелите, посивяли, пенсионирани учители влязат в този куп заедно с радикалните студенти, тогава ние и също трябва да попаднем в тази група. Тоест, не трябва да проявяваме недискриминиращ подход, просто трябва да прилагаме разумност. Благодаря. Ройтоба. Госпожа Лойтова, моля. Да, дами и господа, един от най-важните инструменти за борба срещу тероризма е да можем да проследяваме финансовите потоци. През февруари ние отказахме да, да подкрепиме споразумението и по този начин може би затруднихме работата на полицията. Сега трябва да има много добро сътрудничество между съвета, комисията и нас за постигане на нов по-добър а, ново по-добро споразумение. Но питам, какво, кой ще предава тези данни на американското правителство? Може би трябва да бъде едно независим орган, а не Европол. И ако има някакво е, съмнение за. Е, злоупотреба, как ще можем да обжалваме? Трябва да има един орган, който да създава необходимите гаранции. Трябва да има орган за подаване на жалби тогава, когато има спортове. спорове. Благодаря ви, госпожо. Госпожа Яттемаки. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Aussprache zeigt, Bürgerrechte und... Уважаеми колеги, дебата днес показва, че не винаги е ясно и лесно да търсим съразмерност между борбата с тероризма и защитата на личния живот. Ние искаме да се борим срещу тероризма, но комисията като че ли продължава да е склонна да се съгласи с прехвърлянето на огромни масиви от данни между Европейския съюз и е, щатите. А също така и срока за съхраняване на данните е твърде дълъг. Според, според мен е, този срок трябва да се договори. Той не трябва да е толкова дълъг. И също така и е ясно да се знае след колко време ще бъдат заличавани данните. Благодаря. Сега. Това беше всъщност господин Вертман, а сега давам думата на госпожа Ятен Маки. Благодаря. Борбата срещу тероризма е много важна и Европейския съюз трябва да се включи в нея. Но това не може да се случи и да се прави, като се потъпкват човешките права, защото те са една от най-важните ценности на Европа и трябва да бъдат и много важен фактор в сътрудничеството с щатите за трансатлантическото сътрудничество, е изключително важно то да се осъществява двупосочно и с взаимно уважение от двете страни. Обмена на данни трябва да става само за отделни конкретни лица – Искам да подчертая, че борбата срещу туризма не може да бъде повод за потъпкване на човешките права. А ако правим това, ние всъщност се поддаваме на терористите. Благодаря, госпожа Неделчева, моля. Президент. Благодаря, господин председател, господин Гаридо, госпожа Мелстром. Бих искала да поздравя авторите на споразумението и на доклада на резолюцията е, включва много добър баланс, в който се гарантира от една страна сигурността, от друга страна защитата на личните данни. Да се създаде европейски орган с съдебен характер за предаването на данни ми се струва отлично решение. По този начин ще може да се разчат проблемите свързани с необходимостта и пропорционалността, които възникват при предаването на масиви данни. Наистина ще има истинска реципрочност, европейските органи и е, органите на държавите членки ще могат да, да, имат достъп и контрол над данните. В крайна сметка ние всички трябва да направим това и да постигнем това споразумение за благото на нашите съграждани. И последния изказващия се е господин Ванденкамп. Не, да, не, не. Благодаря. В такъв случай давам думата на господин Лопец Гаридо от името на съвета. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Искам в началото да отговоря на господин Сибер, да кажа, че тази сутрин не бях а, а, официално поканен, но поболиха ме да дойда и аз дойдох. Майче, други ги нямаше. И ето и господин Зевер вече го няма отново в залата. А, обсъждането, което водиме е много конструктивно обсъждане и отразява духа на сътрудничество на всички заинтересовани страни, т.е. Европейския парламент, съвета и комисията. Както това беше подчертано от госпожа Жанин Плашев. Е, сътрудничеството по правомощията, които парламента ще даде на комисията, които трябва да бъдат одобрени от съвета, трябва да отразяват загрижеността на всички страни и да бъдат да залегнат в проекто резолюцията. Сега, е, наистина съществуват е, проблеми, проблеми, които са обект на загриженост и бъдат загриженост, но нека да ви уверя, че е, всичко това ще намери своето решение, ще намери своето отражение в правомощията, които ще бъдат подписани от парламента и съвета. Тези правомощия ще е, обърнат по-специално внимание на един от проблемите, който многократно бе е, посочен тук проблема свързан с е, трансфера на данни и органа, който ще трансфера данните. Разбира се, ние не можем да приемеме един е, масивен трансфер на данни без а, някакъв а, повод. Става, не, става дума за данни, които изрично са поискани за водене на разследвания или на някакви а, анкети, свързани с а, борбата срещу тероризма или финансирането на тероризма. Или, или данни за, на лице или за лице, което се подозира като като свързано с а, криминални, покриминално проявени субекти. Тоест не става дума за данни въобще, а данни за дадени лица. Що се отнася до европейски орган, европейския орган, който ще пред ще контролира използването на трансфера на данни, това ще бъде Европейската комисия. Тоест, мисля, че с, е, с... мисля, че ще намериме правилното, правилна, правилния баланс. Е, става дума за е, времето, по което данните се пазат, съхраняват. Ставаше дума за 5 години сега, ако искаме данните да служат за нещо, те трябва да се съхраняват за известен срок, но този срок трябва да бъде съразмерен с постигането на целите. И в никакъв случай данните няма да бъдат съхранявани повече, под, за по-дълъг срок. Значи става дума за срок, който ще е тясно свързан с целите. Е, правото на е, корекция на данни, правото на поглед, на контрол. Господин Коелю е, така се изказа по-подробно по тази тема. Правомощията правомощията ще съдържат всички въпроси, спорни въпроси, гарант, е, гаранции, сигурност и така нататък принципите за необходим, на необходимост и пропорционалност също ще залегнат в правомощията, както и в окончателното споразумение. Ще има възможност и за обжалване, обжалване по съдебен път и по административен път, като то обжалване ще може да се извършва от всеки, независимо от неговата националност или от причините за обжалване. Що се отнася до е реципрочността, то реципрочността ще бъде е, абсолютно ще бъде абсолютна, т.е ще има пълна реципрочност между Европейския съюз и Съединените щати. Това ще бъдат основните линии, които ще залегнат в правомощията и които ще вземат предвид всички е, проблеми, които сте поставили и вашата загриженост. Съвета поема ангажимента да създаде правомощия, които да гарантират правата на европейските граждани. Съвета поема ангажимента тези правомещия да бъдат в съответствие с Лисабонския договор, Европейската харта за човешките права. Това са правомощията, които е, съвета смята да изработи и подпише в близко време. Госпожа комисар, имате думата. Уважаеми депутати, да, мисля, че много конструктивен дебат проведохме тук. Аз слушах много внимателно и си отбелязах всичко, което вие коментирахте. Съвета отговори доста, на доста от въпросите, които повдигнете. Ще направя само няколко е, коментара, защото е много важно да бъдем наясно. Ще има право Европейския съюз да преглежда е, извадки от данни, за да се убежди, че данните са ползвани в съответствие с условията. Тоест, че е, лицето, което се обследва, е заподозрян терорист или субсидира тероризъм. А, винаги предоставянето на данните ще се следи и от служител на SWIFT, и от независим е, представител на съответните власти. Споразуманието ще даде възможност на европейските граждани да имат недискриминиран достъп до своите права. Как точно ще се формулира този въпрос, ще се види на преговорите. Аз не мога да кажа нищо по-конкретно от това. Това е обаче много важен аспект на преговорите и ние ще търсиме разрешение на този въпрос. Данните няма да бъдат предавани на трети страни, само съответен анализ, но не данни в масиви. И ще се предават единствено за целите на борба с тероризма. Също така, гражданите ще имат право да са уведомени, че правата им са били спазвани. Що се отнася до масивите данни, за тях ще трябва да има одобрение, да има заподозрян терорист и само една част от тези масиви данни може да бъде прехвърлена и много малка част от прехвърлените данни ще могат да имат, бъдат достъпни, останалите си остават анонимни. Разбира се, ние ще продължаваме да търсиме начин за намаляване на размера на масива, но във всички случаи ще има ограничения тези данни да бъдат ползвани само при основателни подозрения. А ако има нарушение на споразумението, има клауза, че Европейския съюз може незабавно да го прекрати. Така че мисля, уважаеми депутати, че ние можем да действаме бързо и можем да постигнем един добър текст. Има елемент на проблем за сигурността и той трябва да се реши. Има и още няколко въпроса, свързани с защитата на данните, които трябва да се решат. Вие изтъкнахте тук тези въпроси. Американците се показаха много открити, готови са да работят с нас възможно най-енергично и готови са също така и да проявяват гъвкаво за да се намери решение на тези въпроси. Знам, че делегация на Европейския парламент ще пътува до щатите и ще се опита и те да намерят отговор на въпросите. Друг въпрос е, трябва ли на европейски е, ниво да търсиме подобно решение, да създадем някакъв е, институция, да имаме подобна система? Това е дебат, който трябва да се проведе на европейско ниво. Няма нищо общо, разбира се, с преговор с взаимоотношенията ни с Америка ще има реципрочност, но комисията е готова да обсъди и този въпрос. Но страните членки трябва да решат. Парламентът е много активен. Ние много очакваме да чуем какво имате вие да кажете по тази паралелна тема. А също госпожа Рединг, моята колежка, започва сега да формулира мандат – за дългосрочно споразумение за защита на данните за всички данни, е, всички данни, които се обменят с щатите и това също трябва да се отчита. И накрая, Вулкана, видяхте, създаде толкова много проблеми за всички и по целия свят, свързани с пътуваните. Знам, че вие по тази причина няма да може да гласувате резолюцията, но аз мога да ви уверя, че и аз и президентството отчитаме дебата, и знаеме проект от текста на резолюцията, знаем, че четирите политически групи са я подписали. Ще предадем това на съвета на министрите, но ако отложиме гласуването, ще изгубим две много важни седмици. Казах, че американците са готови, готови да бъдат и конструктивни, но преговорите няма да са лесни. Имаме нужда от това време защото искаме този въпрос да се реши възможно най-скоро, но и по възможно най-добър начин. Затова, ако иска и парламента да гласува преди края на а, лятото. Много ви моля, проявете разбиране. Имаме нужда от това а, време. И слушахме много внимателно вашите становища. Както каза и председателството, ще предадем и на съвета на министрите и ще отчетем всички ваши съображения. Благодаря, госпожо комисар Малстром. С това приключваме дебата. Гласуването ще се проведе през май в Брюксел.